Right. Um, we, we had. Right, we better start, um, although there are not very many of us here. Uh, so. И така, първата точка в дневния ни ред днес е точка 8 доклада на европейските екологични сметки. Докладчика има думата Ханс Петър Мартин. Добро утро всички. Представителя на комисията ме питаше какво ще стане с предложенията. Аз казах нямаме проблем. Ще има огромно мнозинство Питаха ме дали съм единствения депутат тук в залата, но вие, госпожо председател, сте над нас. Позволете ми да започна с някои принципни съображения. В никакъв случай не бих искал да повторя грешката, която много католически духовници правят, така че в крайна сметка не привличат много богомолци в църквите. Но вие, колеги, след няколко минути отново ще зададете въпрос, който си задаваме често. Защо хората са уморени и е, се чувстват отблъснати от политиката? Защо тя не ги привлича? Е, това са въпроси, които са пряко свързани с темата, която разглеждаме. В рамките на политическата класа наблюдаваме принципни грешки. А именно една от тези грешки е, че ние не вършим това, което избирателите очакват от нас. Тоест, става дума за перспектива, за водачество, за лидерство, за това да покажем как Европейският съюз може да се превърне в една много по-добра общност, отколкото други познати нам общности. Да покажем предимствата на нашата общност. Естествено, че ние имаме не само предимства и е, можем да покажем и недостатъци, но въпросът е да развиваме тези предимства така, че подрастващото поколение днес да започне да се интересува повече от политика. И така, в конкретния случай става дума за тема, която предполага голяма отговорност от страна на депутатите, а от друга страна бихме могли да разглеждаме тази тема и като шанс да направим крачка напред, да надхвърлим границите на континента, Европа или Африка и така нататък. При последното ни заседание ние говорихме за това колко важна е статистиката. И вие, госпожо председател, подчертахте, че понякога омалуважаваме значението на статистиката. Аз съм независим депутат, не участвам в заседанията на политическите групи. Е, в известен смисъл смятам, че това е е, добре за мен. Но когато говорим за Евростат, като че ли забравяме понякога, че става дума за данни. И когато тези данни са недостоверни, когато тези данни могат да ни забудат, така че да тръгнем в е, погрешната политическа посока, то тогава е, всичко това струва много скъпо, понякога милиарди. Класическият пример за погрешната посока е Гърция. И така, тук при конкретната тема ние можем да покажем, че сме разбрали за какво става дума. Че економическия растеж може е, да се базира на определени данни, но че, както знаем от следвоенната история, е, количественият растеж, количественото натрупване е за кратък период от време. Е, необходим ни е качествен растеж. Аз съм израсъл на брега на Боденското езеро. Е, на времето това бе регион, който се радваше на висок темп на растеж. Но междувременно се появиха проблемите. Именно там, в Прегенс, на Боденското езеро, в този красив регион, е, в който ти се струва просто, че света се отваря пред теб, се появиха редица екологични проблеми, свързани с затоплянето на земята и така нататък. Разстоянията, между другото, стават все по-големи, всичко става все по-скъпо, бензинът поскъпва и това доведе до растеж, до економически ръст в региона на Боденското езеро. Но с какво се свързва този економически растеж? Много неправителствени организации, граждани, вишисти, експерти в различни области се занимават с неблагоприятните последствия от този вид економически растеж. И същевременно откриват хоризонти, показват перспективата за едно по-добро развитие. И ние сега можем да кажем, да, ние разбрахме какво означава економически растеж, но и какви са евентуално недостатъците и неблагоприятното въздействие така че младите хора да разберат за какво става дума, да разберат за отделните модули. Китайците, които посещават нашия регион, виждат красотата на този регион винаги се възхищават особено много. Естествено, те могат да го видят и във Франция, и в Германия, в околните съседните държави. Но тук економически растеж се свързва и с е, висок стандарт на живота и с красива природа, която обаче е, е все по-застрашена. И ето, в отделните области трябва да се разработят съответните модули е, за опазване на околна среда, за предоставяне на услуги, за запазване на ресурсите и така нататък. Нека да го направим, нека да покажем, че имаме коража да направим тази огромна крачка напред. Но естествено всичко това е свързано с средства, с е, финансови ресурси и аз мятам, че в рамките на Европейската комисия и останалите институции има достатъчно персонал, достатъчно специалисти и аз мятам, че статистиката е нещо много смислено и е, полезно за целият европейски проект. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, каза председателя. Търся къде са докладчиците в сянка. Или бъряме... Благодаря много. Нека първо кажа, че считам за нещо положително подходът за създаване на ясна основа, включително правна, по отношение на този баланс на Европейския съюз и смятам, че, трябва да, че трябваше да направим това много по-рано, защото се надявам сега процедурите да бъдат ускорени. Защото не става дума само за това сега да а, гарантираме едно сигурно, а, един сигурен подслон на тази политика, но за пръв път а, Европейския съюз говори за основа, за основание насочено към осъзнаване на екологичната обстановка. Тоест, ние се нуждаем наистина от една статистическа база и то подобрена статистика за екологичното състояние на Европа, така че да използваме тази статистическа основа за по-добър економически анализ. Затова е много важно и въобще статистиката е много важна за преминаване към една зелена економика. Статистиките действително съдържат статистически данни, но те са важни за екологията. Големи предимства има в такъв тип анализ, който се основава или който включва екологичния аспект. Въпросът е какво функционира, когато се а, прави екологична политика и в кои области няма никакви резултати и последици. Измененията, които предлага Ханс Петър Мартин, са много положителни. Той подчертава, че е възможно това екологично измерение да бъде включено в а, анализите и статистиките. Още нещо а, трябва да, взима, да вземем предвид и да предложим система за устойчива статистика. И смятам, че това е правилният път. Още нещо, с което трябва да се занимаваме, е въпросът за това как можем да гарантираме потребността от повече ресурси, защото ние поставяме по-високи изисквания към държавите членки и моята принципна гледна точка е, че първо трябва да се инвестира в по-добра статистика. Това следва да е водещото правило. И според мен ние трябва да се занимаем с въпроса как това екологично докладване може да бъде приложено в сътрудничеството на равнище Европейски съюз. И това е рамката за, за мен, за стратегията на ЕС 2020. Нуждаем се от добро сътрудничество, за да създадем добър доклад. Благодаря. Thank you. Uh, Филип. Благодаря. Филип има думата. Thank you, Chair. Uh... Благодаря, госпожо председател. Този път няма да благодаря на докладчика. Най-напред искам да се позамислим за това, кои сме, колко сме тук. Наистина ли имаме сериозно отношение към тази тема? Ако присъствието е отражение на политически интерес и воля, наистина да разширим този модел, както го описа Ханс Петер, наистина съм много разтревожен – едва ли това е най-доброто решение за бъдещето? Можем да обвиняваме факта, че статистиката, както каза Ханс Петер, е нещо досадно и скучно, но въпреки, че темата е скучна, тя е скучна за онези, за които политиката не се основава на факти и числа – и аз обичам това да правя, да развивам политиката възоснова на фактите и да решим на къде искаме да вървим. Но тръгваме от една фактологична база и това е толкова важно, защото аз идвам от една сфера и Шаран ти също, в която целите са измерими, защото ако не са измерими, няма да ги постигнем. Затова ние трябва да измерим какво е въздействието върху околната среда а, ние искаме да ограничим това въздействие, но за да знаем какво е то, трябва да го измерим. И това е оценката, която често се прави, ако искаме да отидем отвъд БВП. И ако нямаме данните, ако данните не са надежни, за нас е много трудно да разработваме политика. И за това по отношение на този доклад имам някои леки предложения. И сега ще благодаря на Ханс Петър, не само за това, което е написала, за това и което каза. а заставам напълно зад това, което той е, каза. Давам му своята подкрепа. Това, което искам да подчерта и с това ще приключа, а, може би ще си кажете, че не говоря по същество, но аз говоря по същество и става дума за разходите. Някой ще каже, че няма безплатни обеди. Ние ако искаме да имам, разполагаме с солидни данни, с факти, това означава, че трябва да положим усилия, защото това няма да стане от само себе си. Ние трябва да изградим а, допълнителна структура към Евростат, може би да пренасочим част от финансирането, да разширим статистическата база. Това може да означава допълнителни разходи, трябва да го обмислим и трябва да работим рентабилно. не можем да кажем, това е невъзможно, няма да го прави. Може би ще трябва да спрем да събираме данни, които не са относими за напредъка. А, сметките за опазване на околната среда са само част от една обхватна програма, обвързана и с БВП. А, Оли Рен и хора от комисията и Шаран разговаряхме Заинтригуваме факта, че от 1 януари, когато ще се направи първия макроекономически преглед на европейския семестър, комисията обмисля да включи социалните и екологичните измерители, показатели – може би тези данни няма да бъдат така надежни и достоверни, както у нези свързани с чистото счетоводно отчитане, но поне ще бъде направена първа стъпка в правилната посока. Това ще даде възможност на комисията да може да разполага с данни за периода до 2020 година. Благодаря на Ханс Петър. Инициативата е чудесна, но всички, които проявяваме интерес по темата, следва да се опитаме да разясним темата в политическите групи, за да се получи широка политическа подкрепа. Благодаря, Филип. Вики. Благодаря. Няколко бележки ще направя. Моля да ме извините, че закъснях. Говореше се за политически консенсус и за възприеме на общи принципи за използване на сметките за околната среда за постигане на напредък. Някои от предимствата на тези сметки е способността да се калибрират разходите и ползите от екологичните мерки, постигане на по-ефективно въздействие за околната среда – и количествени и качествени измерители. А, няма всеобщо прият модел, това е един от недостатъците, за да може да се претеглят разходите и а, ползите. Доколкото е възможно, бихме искали да координираме а, тези усилия извън обхвата на Европейския съюз и да се избегне арбитраж по отношение на тези екологични сметки. Що се отнася до ограниченията и съкръщенията в бюджета в Европейския съюз, положително е, че докладчика предвижда да бъдат преразпределени средства и вливане на допълнителни средства. Благодаря. Мисля, че това са всички записали се изказващи. Ханс Петър Мартен, желаете ли да отговорите на някой от изказалите се? Имате думата. Да, благодаря, че ми давате думата. Оценявам коментарите, които бяха направени от присъстващите. Би било чудесно, ако това е отражение на общата нагласа а, към, този, към това усилие. Предвид моята подготовка като журналист, аз дори бих имал коража да погледна напред в бъдещето и да кажа, че трябва да му залепим един етикет и аз бих нарекал това усилие европейски, търся думата, статистики за европейската устойчивост. Всъщност, Замисъл е следния. Е, бихме могли да намерим едно название, което да въплати всичко, което имаме намерение да постигнем. Трябва да се обсъди финансирането. Е, разбирам това, което каза Филип Ламбер и Вики също. Смятам, че трябва да помислим за дивидендите от разширяването. Къде са отишли всички тези държавни служители? Къде е приноса? Там ли са още и какъв е техния принос? Продължавам да смятам, че ако комисията има желание, бихме могли да пренасочим някои от длъжностите, да привлечем допълнителни експерти. Аз винаги мога да участвам в писането, но в същото време има определени а, елементи в комисията, които просто си вършат работата. Това не означава, че могат да останат там веки веков. Благодаря. Крайният срок за измененията е 1 октомври. Те ще бъдат обсъдени на 18 октомври. Гласуването е на 26 октомври, за да може водещата комисия да застъпи на 9 ноември и на пленарно заседание 1 декември. Това е за момента графика на разискванията. Сега минаваме към девета точка а, която е данъчно облагане и развитие, сътрудничество с развиващите се държави за насърчаване на доброто управление. Госпожа Пити Кайнен не може да се присъедини към нас и а, за това докладчик ще е госпожа Сая. Благодаря. Сирпа си, е, моля да извините, че е невъзможно да присъства, тъй като има гласуване в Комисията по околната среда. Аз ще кажа няколко думи от нейно име. В това проекто становище тя приветства инициативата на Комисията и вижда, че има необходимост от изграждане на регулаторна а, рамка за насърчаване развитието на частния сектор и економическото развитие. Тя подчертава факта, че в дългосрочен план бедните държави трябва да подменят е, чуждестранната помощ с, с способността а, сами да се справят. Е, укриването на данъци обаче пречи на това развитие. В това становище се застъпва тезата, че комисията трябва да приеме много по-строги критерии за идентифициране на данъчните райове и за полагане на повече усилия за а, размяна и обмяна, обмен на информация за данъчното облагане, данъчната сфера. И освен това тя смята, че принципите на доброто управление в областта на данъчното облагане трябва да се превърне в част от всички договори в рамките на Европейския съюз и в държавите членки. Смятам, че това са трите или четирите основни опорни точки в това становище. Бих искала да чуя вие какво мислите и да препредам вашите мнения на Сирпа. Благодаря ви. Благодаря, Вики поиска думата. Да, аз отново ще влеза в една от своите а, роли. А, бях помолена да застъпя следните точки. Важно е да бъдат разработени критерии за определене на данъчните раеви. Освен това е важно да си дадем сметка, че развиващите се страни биха искали да имат една конкурентна данъчна база, като предвидят съответните мерки за собствените си граждани. Освен това е важно данъците на вноса да бъдат такива, че да се подпомага а, развитието на търговията, да има балансирана данъчна система. Експертите често споменават, че има много бедни държави, в които държавите разчитат прекомерно на помощите, а, което не насърчава развитието на данъчната база и осигуряването на да, събирането на данъците. Свен. Съвсем накратко, благодаря ви много за това проекто становище. Според мен е добре направено. Някои от ключовите точки, които обсъждаме неколкократно вече, също са залегнали в него. Смятам, че поне в немския превод е, под номер 7 е, могат да бъде внесена по-голяма яснота. Не става дума за публикуване на сметките, а, а, въобще а, тяхното публикуване във всяка отделна страна, мисля, че формулировката не е ясна. Това вероятно е допуснато неволно. Естествено, че данъчните ставки трябва да отговарят на а, обемите на а, услугите, които се предлагат в държавата, но ние не бива да навлизаме в този дебат и да забравяме, че има части в света, където е, има много остра конкуренция по отношение на данъчните ставки. Тук се присъединявам към казаното от Вики. Има много части на света, където големите международни корпорации инвестират и те очакват да има нулева ставка на корпоративните данъци. Затова има разлика между официалните или номиналните а, данъчни ставки и реалността. В реалност, на практика, те са близо до нулата, тези ставки. То, и аз мисля, че вие не се застъпвахте за това да се субсидират предприятията, а, в момента в някои части на света не могат да се въведат доли умерени данъчни ставки поради много острата конкуренция, а, разрастването на зоните за свободна търговия. Ако навлезем в този дебат, а, ние трябва да го направим по един балансиран начин. Ние не искаме да се въвеждат данъчни ставки, които да подпомагат конкуренцията. Тя ги има, е специални зони а, да се насърчи инвестицията в развиващите се страни. Не виждам някой друг да е заявил желание да вземе думата. Вие желаете ли да кажете нещо? Благодаря за коментарите, ще ги препредам. Господин Ламбърт също искаше да каже нещо. Няколко неща само ще добавя. В доклада се споменава това докладване за всяка страна по-отделно. Смятаме, че това задължение трябва да е приложим към всички международни корпорации, а не само у нези, които се е, търгуват на борсата. Освен това не се казва нищо за глобалния данък на а, транзакциите. Ако ще има такъв, той трябва да е глобален, световен а, и не виждам защо да се въздържаме от споменаването на този факт. С това приключих. Благодаря. Всички тези коментари ще бъдат предадени на докладчика. Сега минаваме към десета точка, която е за предоставане на гаранции от Европейския съюз на Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции за проекта, но все още изчакваме а, съставили а, това становище. Графикът, връщам се на графика по предходната точка. Да, колко хубаво, че можем сега да запълним малко времето. 4 октомври е крайния срок за измененията. Обсъждане 26 октомври, гласуване в економическата комисия на 8 ноември което ще съвпадне с гласуването във водещата комисия. Това е комисията по околната среда. Според мен не. Всъщност не. По развитието е. На 9 декември. И пленарното заседание следва. И така. Сега можем да изчакаме няколко минути за господин Коташ да пристигне. Uh, Проблемът е, че той трябва да представи друго становище в друга комисия. Ние знаем, че понякога има проблеми с графиците. Right. Um... И така, сега можем да възобновим заседанието. Обясних ви, че с нашия докладчик е необходим в няколко комисии, но вече е тук. Тук става дума за а, гарантиране а, на заемите на Европейската инвестиционна банка. Благодаря, госпожо председател, казва господин Коташ. Моля да ме извините, че закъснях, но трябваше да докладвам в друга комисия. И така, елементите, които се въвеждат в това ново решение, от моя гледна точка са положителни. Те укрепват способността на Европейската инвестиционна банка да подпомага целите за развитие, като увеличават възможността на банката да се намесва в проекти за околната среда, инфраструктура, устойчивия транспорт местния и частния сектор могат да бъдат подпомагани да разработват мерки за преодоляване на въздействието върху околната среда и да се проследява ефекта на проектите върху економиката и социалната сфера. Тези елементи трябва да бъдат подчертани дебело. Ролята на малките и средни предприятия за развитието на економиката също трябва да бъде подчертана. Усилията за преодоляване на безработицата, също така иновациите и трансфера на технологии от Европейския съюз към трети страни. A и B трябва да гарантира целите, които са заложени в това решение, да бъдат спазвани при изпълнението на всеки от проектите. Разбираме, че е необходимо да има по-голямо сътрудничество предвид финансовата криза и съответно Европейската инвестиционна банка не бива да предприема финансови операции а, в юрисдикции, които са определени като данъчни райове. Оценка на допустимостта, на прозрачността на заемите, които отпуска Европейската банка, са също изискуеми. Освен това, за да бъде подпомогнат трансфера, Европейската инвестиционна банка и другите институции по силата на това решение трябва публично да обявяват своите договори. Аз съм готов сега да изслушам своите колеги и да видим дали можем да усъвършенстваме този доклад. Благодаря ви. Целия съм слух. Благодаря. Някой друг желая ли да вземе думата? Свен. На първо място благодаря на бюджетната комисия за добрия проект от доклад. Благодаря на колегата Куташ за добрите предложения, за допълнителните изменения. Имаме само няколко бележки в основни линии. Е, те не влизат в противоречие с написаното, но бихме желали някои допълнителни изменения да бъдат направени. По седма точка. И ако не съм сбъркал тук, по девета точка, определението на данъчен рай се основава на списъка на ОИСРа, ние знаем, че този списък е празен в момента, тъй като определението на данъчен рай е толкова смехотворно, че всъщност всички данъчни райове изведнъж изчезнаха в цял свят. Знаем, че това не е така. Би трябвало да допълним критериите и да кажем, че в момента, в който бъде постигнат ефективен автоматичен обмен на информация, страните които не си сътрудничат а, из, извън Европейския съюз, ще бъдат обозначавани като данъчен рай. Защото този списък с нулево съдържание, съдържание а, е обект на обществен присмех а, и в пресата е, непрекъснато има писания по този повод. Добре е, че Европейската инвестиционна банка преминава към финансиране на ефективността и възобновяемите източници на енергия, но в същото време трябва да отбележим, че те спират финансирането на неостойчивите продукти и производствени практики, които преобладават. И за да пестия време, няма да развивам темата, но ще направим няколко предложения за изменения и очаквам да направим дебат. Обеден съм, че това ще бъде добра основа за предложение, което да откликне на желанията на повечето. Благодаря за положените усилия. Е, добре казва председателя. Ще влеза в ролята на докладчик Сянка, въпреки че не съм. Смятам, че идеята е доста интересна, а именно да се поработи по формулировката на данъчен рай. Чуда се обаче дали можем да отидем толкова далече, колкото Свен предложи. Съгласен съм, че това е една утопична идея, но трябва да си признаем, че дори в Европейския съюз не сме се справили с този въпрос. Така че за мен това ще бъде един призив, който трудно ще намери отклик. Може би трябва да пообмислим идеята и да видим дали можем да постигнем нещо въобще. Не очаквах, че трябва да взема думата и Както знаете, може да се окаже, че мога да се намеся във формулировката. Не съм против духа на казаното. Просто си мисля, че трябва да кажем, ето това е крайна цел. А, и трябва да има някой в този списък. Ние не искаме списък, за който, в който не може да попадне никой поради условията и а, степента на развитие на технологиите. А, това е моето предложение а, като евентуална стъпка напред. Някой друг желая ли да коментира? Господин Куташ, искате ли да вземете думата? А, не знаете ли има тук представител на банката? А, хубаво е да чуем и техните идеи ако няма, ще кажа, че а, е, съм готов да търсим решение на тъй наречения проблем с данъчния рай. И както вие казахте, ние сме готови да търсим решение. Благодаря ви още веднъж. Благодаря. Разбира се, ще имате възможност да задавате своите въпроси на Европейската инвестиционна банка след десетина минути. Господин Стойни иска думата. Благодаря, госпожо председател. Въпросът ми не е свързан с доклада, но е свързан с въпроса за данъчните райове. Искам да ви кажа, че за гражданите в нашите държави е крайно време европейските институции внимателно да помислят по този въпрос. Има едно предложение, което се появява от време на време. То винаги е отхвърляно, но това предложение е подкрепено от гражданите. В него става дума за следното. Има държави, в които има данъчни райове. Това са държави, които не подписват споразумения с Европейския съюз за прозрачност. Според мен е крайно време да помислим за това. Ако е невъзможно да бъдат спред, спред, спрятна дейността на всички тези компании, които са съседалище в тези държави, да не могат да развиват дейност, ако не подпишат такива споразумения за прозрачност. По този начин ние ще реагираме на исканията на нашите граждани. Искам да ви кажа тук, че има много компании, които са се регистрирали в такива данъчни райове. Те осъществяват транзакции, операции, променят собствеността в компаниите, а, реализират печалба. Всъщност, страните, в които на практика осъществяват дейност компаниите, не могат да ги облагат данъчно. Свен. Смятам, че именно това е линията, към която трябва да се придържаме. Очевидно можем да помислим за някаква санкция, но трябва да има някаква санкция – Напълно съм съгласен. Поне в Германия има закон, който предвижда санкциониране за трансфера на средства към данъчен рай. Единственият проблем е, че списъкът за данъчните райове се основава на списъка на ОИСР, в който няма нищо. Проблемът е определението на данъчен рай едва тогава можем да обсъждаме санкциите, които да бъдат наложени и да влекат след себе си някаква парична загуба. Това е линията, към която трябва да се придържаме и не е приемливо някои страни да злоупотребяват с правилата на свободния капиталов пазар и да подпомагат хора да избягват данъчното облагане данъчният рай няма нищо общо с рая като такъв. Точно обратното, защото за мен рай е много важна дума и това няма нищо общо с данъчен рай. Моля да ме извините, че навлязох в такива подробности. Данъчните райове са си рай за някои хора, нали за това става дума? Това е една доста обща дискусия. Едва ли може да бъде отразена в доклада на господин Куташ. Тази тема обсъждахме по повод доклада на Доминичи, така че може би някои мънички стъпчици напред можем да направим, когато обсъждаме този доклад следващия път. Смятам, че имаме 5 минути преди да дойде следващият ни докладчик. А, графика за EIB, Европейската инвестиционна банка. Крайният срок за измененията 1 октомври, обсъждане 18 октомври, гласуване в комисията 26 октомври. Това е графика към момента. Right. Um... Благодаря, колеги. Продължаваме с 11-та точка от дневния ред. Размяна на мнения с Филип Мейстат, президент на Европейската инвестиционна банка и председател на съвета на директорите. Искам да приветствам господин Мейстац. Добре дошъл да ни представи работата на банката през изминалата година, а също така и нейното бъдеще и по-конкретно ролята, която тя може да изиграе, като допълва а, и, и, и следва бюджета на Европейския съюз чрез изпълнението на различни проекти. А също така и годишния доклад на Европейската инвестиционна банка, по който докладчик бе господин Куташ. Предполагам, че той първи ще зададе въпросите си. След като изслушаме господин Мейстат, господин Мейстат имате думата. Благодаря ви, е, госпожо председател. Уважаеми депутати, госпожо президент, благодаря ви за поканата и за възможността да представя дейността на Европейската инвестиционна банка. В уводните си думи, по същество, аз възнамерявам да представя дейността на ЕИБ в Европейския съюз най-вече. Това, което е важно, е какъв е нашия принос за дейността на Европейския съюз от економическа гледна точка. В тази връзка бих искала да се спра най-вече на две неща. Първо, искам да подчертая колко успешно е сътрудничеството ни с вашата комисия и формално, съгласно договорите, съгласно правичното законодателство, ние не сме длъжни да се отчитаме, да докладваме пред Европейския парламент, но аз мятам, че това е нещо, което се разбира от само себе си. Ние се занимаваме с прилагане на европейски политики, ние сме а, част от а, институционалния корпус на Европейския съюз и а, за това а, дължим а, отчет на институциите. В Аз съм представил шести доклад на банката във връзка с резолюция на Европейския парламент и представям а, за дискусия точно този доклад. Освен това бих желал да а, съобщя, че предстои а, одит на външния мандат на ЕИБ. А, по принцип не съм подготвил в детайли тази тема, но съм готов да отговарям на въпроси във връзка с нея, ако има такива. Сега се връщам на ролята на ЕИБ в борбата срещу кризата. Вие знаете, че когато кризата започна в края на 2008 година, нашите инвеститори, т.е. държавите членки на Европейския съюз, ни помолиха да предоставим своята, или по-скоро да разширим своята подкрепа за а, проекти, включително да разширим отпускането на кредити първо в а, а, малките и средни предприятия, регионите на сближаване и борбата срещу климатичните изменения. Цифрите за 2009 година са известни. Ние а, сме отпуснали през 2009 година кредити в размер на 79 милиарда евро т.е. едно повишаване с 37% в сравнение с миналата година и с 66% в сравнение с 2006 година. Това е едно много значително увеличение. От тях 29 милиарда отидаха в сближаващи се региони и 17 милиарда в проекти, в проекти, които намаляват пряко въглеродния двокис и 12 милиарда бяха предоставени на малки и средни предприятия чрез нашите банки-партньори. Това е съвсем накратко, що се отнася до нашите дейности през 2009 година. Въпросът е как ще ориентираме по нов начин своята дейност в бъдеще. И в това отношение трябва да вземем предвид две неща. От една страна, за щастие, в момента се забелязва едно слабо подобряване на конюнктурата в Европейския съюз, особено що се отнася до цифрите свързани с износа и за пръв път наблюдаваме също така едно повишено търсене на вътрешните пазари в някои държави членки. Наблюдаваме също така, че клиенти, които ние помаг... на които ние помагахме най-вече през 2009 година, днес вече не се нуждаят или се нуждаят по-малка степен от нас. Става дума за големите концерни. От тези 79 милиарда евро, за които споменах, отпуснати под формата на кредити, отидаха в доста висок процент най-вече за концерни. През 2010 година ние установихме подобрение в това отношение. Предприятията отново са в състояние да си осигуряват собствено финансиране, отивайки директно на капиталовите пазари или получавайки заеми от техните банки. Тоест, това е една група клиенти, клиентела, която по-малко се нуждае в момента вече от нас и по този начин ние а, е, намалихме а, е, обема на кредитите по настоящем. Все пак трябва да а, е, установим, че а, не можем да запазим а, нивото на дейност в толкова силна степен, а, защото и ние опираме до границите на устава, който следва да спазваме и който е свързан с договорите на Европейския съюз. Не бива да даваме повече от 52% от капитала си. Ако прекалено бързо отпускаме прекалено много кредити, се налага да увеличаваме собствения си капитал, а позицията на нашите капиталови донори е известна. Вие можете да отпускате кредити, до момента, до който не застрашавате а, и не изисквате увеличено финансиране от националните бюджети. Тоест, налага се да създаваме резерви от а, нашите печалби, за да можем да а, осигуряваме собствено финансиране за да можем да осигурим този обем, за който стана дума 79 милиарда евро. Така че трябва да концентрираме своята дейност в области, които е, евентуално биха представлявали интерес. По този въпрос работим съвместно с Европейската комисия и бихме искали Европейската инвестиционна банка да даде своя принос за прилагане на стратегията 2020 на Европейския съюз. Аз мятам, че за Европейския съюз е наистина много важно действително да прилага тази стратегия. Аз съм убеден, че анализът, свързан с това, е валиден и че европейците изключително, за европейците е изключително важно да повишат своя потенциал за растеж, което е в тясна степен свързано с производителността, което означава от своя степен повече усилия в областта на научната и развойна дейност, например. И ние сме на мнение, че Е и Б, подобрявайки своето сътрудничество с Европейската комисия, да работи по прилагане на стратегията. Ние провеждаме дискусии с комисията за начина по който с заеми на ЕИБ може да се постигне ефект на лост. Т.е. ние бихме могли със същите бюджетни средства да постигаме повече възоснова на комбинацията с нашите, с заемите отпускаме от нас и същевременно можем да понижаваме паралелно изискванията към капиталовата обезпеченост на ЕИБ. Защото е ясно, че а, нашите капиталови или изискванията към нашия капитал, особено съгласно правилата Базел 3, а, ще доведат до това а, в а, нормалния случай бързо да постигнем своето а, нормална граница. Но мисля, че ако комисията ни подкрепи, ние бихме имали по-голяма свобода на действие. А, за да ви разясня това, ще ви дам един пример. Ние говорим за финансов инструмент за споделяне на риска в областта на научно-развойната дейност. Тоест, това е инструмент за споделяне на риска. И част от научно-развойната дейност в рамките на седмата а, изследователска програма се финансира от бюджета на ЕСА, друга част от ЕИБ. Един милиард, който се е, взима от тази седма програма и един милиард от печалбите на ЕИБ. Комбинирайки тези средства, ние успяваме да създадем един вид резерв, с който сме в състояние да отпуснем повече средства под формата на заеми за по-рискови проекти, а, по принцип като банкери ние не бихме направили това при нормална преценка на риска, но неща, които са ценни за ЕИБ и смислени, могат да бъдат а, финансирани по по-добър начин, притежавайки този резерв, комбинирайки средствата, собствените средства на ЕИБ и средствата отпускани от комисията. Тези средства, тези 2 милиарда, за които стана дума, ще доведат до възможност за отпускане на заеми в размер на 10 милиарда. И тъй като ние не сме единствените, които финансират проекти, а правим това винаги заедно с други донори на средства, може да се каже, че като цяло ние ще сме в състояние да а, генерираме ефект на лоста в много по-голям обем, отколкото без този резерв. Ако трябваше ние сами да предоставяме такъв обем заеми, трябваше а, обезпечеността ни, собствената ни капиталова обезпеченост и съответните резерви и провизии да са много по-високи. Тоест, тук говорим за споделяне на риска, заедно с а, комисията и работим заедно с комисията по съвместни инструменти от този тип. В идеалния случай, тук би трябвало а, да се включат повече елементи, е, не да откриваме отново е, топлата вода. Затова ние създаваме съвместна рамка заедно с комисията за тези съвместни инструменти за финансиране. И също времено това трябва да бъде един е, процес на оборотност. Ако финансираните проекти функционират добре и средствата се връщат, трябва да е възможно да се финансират от тях нови проекти. Това би увеличило ефекта на лоз за Европейския съюз. И на трето място, тези инструменти трябва да бъдат катализатори. Тоест, те трябва да дават възможност и за ползване на други публични или частни средства, така че да можем да мобилизираме максимален обем финансови средства. Нека накратко се спра на един от тези инструменти, който ще предложим заедно с Европейската комисия. Президентът Барозо спомена а, този инструмент а, във връзка с състоянието на Съюза. Става дума за а, проекто облигации. Ясно е, че кризата имаше ефект в повечето държави членки. Е, една от последиците бе, беше е, така, известните на всички бюджетни ограничения и е, това, че разходите за финансиране на инфраструктурни проекти през следващите 10 години ще е много висока. Преди кризата ние бяхме обаче в състояние да мобилизираме частни средства, особено поради факта, че дългосрочните инвеститори тук, си, тук имам предвид застрахователни компании, инвестиционни фондове – закупиха облигации от операторите на големи инфраструктурни проекти. Те имаха възможност да закупят тези облигации, тъй като тези а, облигации имаха достатъчно добър кредитен рейтинг. Този тип облигации практически изчезнаха от пазарите след кризата и заедно с комисията ние си зададохме въпроса, не може ли да съживим този пазар отново? Тоест, как да насърчим частни инвеститори отново да участват в финансирането на инфраструктурни проекти. И по този начин отново стигнахме до идеята за тези проектооблигации. И веднага искам да ви уверя, че това няма нищо общо с еврооблигациите, които също бяха или често се споменават в, по различни поводи. Тези проектни облигации са ценни книжа, които които се издават от специална компания, която се създава за целта. Е, необходимо е, е тези е, ценни книжа да имат достатъчна стойност. Вие знаете кой е най-добрия рейтинг AAA, пъти А. И Знаете, че обикновено такива, на такива големи инвеститори им създава съвет да купуват облигации с най-ниска стойност два пъти А. Тоест, трябва да се работи по въпроса, така че съответната облигация издава на участната компания да има достатъчно висок кредитен рейтинг, за да бъде тя привлекателна за инвеститорите. Аз не искам сега да навлизам в технически детайли, но ние работим в комисията по различните технически възможности и се опитваме по този начин да постигнем увеличаване на нивото на кредитите. Бихме могли да споделим а, задълженията, а, който под формата на споделяне на дълговете от комисията и ЕИБ и да подпомогнем потенциални инвеститори. Не бих искал сега да навлизам във всички детайли, но аз посочих това като пример за опциите, които имаме за прилагане на тази стратегия Европа 2020. тази връзка искам да кажа, че Европейската инвестиционна банка ще участва също така в голяма степен в борбата срещу климатичните изменения. Аз вече обърнах внимание на това, че през 2009 година отпуснахме заеми, като цялостната сума възлиза на 17 милиарда и нашият управителен съвет реши постепенно да увеличаваме а, нивото на отпусканите кредити за постигане на тези цели. Ние бихме искали да увеличим тази сума от 20 на 25% от цялостните си а, от целисния обем на средствата, които, с които разполагаме. Това бе един кратък обзор – отново напомням, че ако някой има въпроси към външната ни дейност извън ЕСА, съм на разположение. And... Благодаря ви много. Беше много интересно. Вече имаме един почти пълен списък с желащи да зададат въпроси. На този етап трябва да се извиня, тъй като ми се налага да бъда другаде да по служба. И сега ще дам думата на заместник председателя Гарсия Магал. Много ви благодаря, че се отзовахте на поканата и съжалявам, че ще трябва да ви изоставя. La palabra ahora al señor Cutas. Господин Куташ има думата. Господин председател, най-напред искам да приветствам с добре дошъл господин Мейстат и това, че ни дава възможност да разменим мнения. Най-напред искам да направя един коментар. Всички знаят колко важна е Европейската инвестиционна банка в Европа. Вие вече споменахте дейностите, в които бихте желали да вземете участие, като научно-развойна дейност, отпускане на кредити ще ми се да добавя нещо по този въпрос. Подчертавам значението на това да се стимулира местната економика и ролята на МСП. От моя гледна точка, това е принципна позиция за борба срещу безработицата в днешно време. На второ място по отношение на тези облигации по проекти. Това е добра идея. Смятам, че ако започнете тази дейност, имате възможност да я развиете, ще изиграете важна роля по отношение на стабилността на европейските финансови пазари. Преди а, да дойдете тук. Е, вие знаете, ние обсъждахме проекти извън Европейския съюз. В своя доклад бих искал да наблегна и на факта, че за да защитим държавните финанси, публичните финанси, Европейската инвестиционна банка не бива да се заема а, с проекти в държави, а, които са определени като данъчен рай. Възникнаха въпроси във връзка с определението на това, що е данъчен рай. Спирам се на този въпрос, тъй като той е важен. Освен това, трябва да го обмислим с оглед на нашата стратегия. В качеството ми на докладчик по годишния ви доклад, и това съм го споделял с колегите, не виждам никакви проблеми с този доклад, но ще продължим да поддържаме връзка и да разговаряме. Благодаря. Аз също бих искала да се спра на а, интересната тема за проектните облигации. Председателя Баросо се спря на това а, в доклада за състоянието на а, Съюза. Това е добро решение за разширяване на инфраструктурата, също проекти в енергетиката и другаде, защото това е гръбнака на европейската економика. Когато се вгледате в тази тема по-обстойно, нещата стават много сложни. Изключително ми е интересно да чуя какво мислите за причината, поради която тези планове не се изпълняват или реализират. В много случаи държавите не са готови, проектите не са печеливши, необходими са много публични средства, които не са на лице в националните бюджети и в много случаи няма ясен бизнес план. Така че Моят въпрос е какво още можете да направите в Европейската инвестиционна банка по тези проекти? Имате ли образци на проекти от европейска гледна точка, а, в които именно тези облигации биха подпомогнали за изпълнението на проекта, тъй като това е все още дискусионен въпрос. Може да се обърка темата с еврооблигациите. И вторият ми е въпрос. Има ясно изразен страх, че ние косвено създаваме европейски дълг. Въпросът ми е, какви са вашите виждания, как тези проектни облигации ще бъдат осъществени, те трябва да бъдат погасявани, в много случаи не става дума за инвестиция, или всъщност ние създаваме а, допълнителен вид държавен дълг. Ще се радвам, ако развиете а, тези теми. На последно място, но не по значение, има изразен страх относно легитимността, защото имаме Европейски парламент и национални парламенти и те може би няма да участват пряко в тази инициатива. Благодаря на Корин, господин Ламбер. Euh, euh, Благодаря, господин председател. Господин президент, вие казахте, че не сте задължен да дойдете, но а, ние оценяваме вашата готовност да посетите комисията и да разговаряте с нас. Вие знаете, че ценим високо вашата работа в Европейската инвестиционна банка и всичко това, което правите в областта на проекто облигациите. Те не са последната надежда, но о, те са един ключов е, инструмент в рамките на европейския отговор и европейската реакция на кризата. Нека да се спрем на областта на климатичните промени. Наред с останалите форми на застрашаване на нашата планета, например дефицита на ресурси, нещо, което наблюдаваме днес е, много от е, актуалните проблеми са свързани с е, дефицит или е, недостиг на ресурси. Това е част от економическото развитие на Европа, именно борбата срещу този недостиг. Но при всички положения е, е добре да е, действаме превентивно, а не е, постфактум, след като щетите вече са нанесени. Моят колега е, вече насочи вниманието към е, проекти, които са вредни е, от гледна точка на запазването на климата, от гледна точка на околната среда, на ресурсите. Така че какво предвиждате именно за подобни проекти, които по-скоро носят дефицит и негативи. Като виждаме в каква среда работите, е, естествено ние ще трябва да приемем е, определени директиви. Бих ви е, попитал, смятате ли, че някои от препоръките, съдържащи се в Базел 3, ще трябва да се адаптират към е, средата е, в Европа. И освен това, Европейската инвестиционна банка е, придобива все по-голямо значение извън границите на Съюза. От гледна точка на вашите експертни познания, какво ще кажете? Смятате ли, че Европейската инвестиционна банка разполага с необходимите познания и практически умения в областта на финансирането на инвестиционни проекти извън Европа, в развиващите се страни? Благодаря ви, господин Ламберс, а сега господин президента ще отговори. Благодаря ви. Благодаря на вашия докладчик в е, Комисията и Европейския парламент за това, че е, зададе много точни въпроси, които показват, че той много отблизо следи е, дейността на Европейската инвестиционна банка и я познава. Да, е, нашето намерение е, е големите облигации да се е, закупят от големите предприятия. За малките и средните предприятия това ще бъде естествено много по-трудно. Те трудно ще стигнат и до кредити, отпуснати от търговските банки. 12 милиарда е сумата отпусната под формата на облигации е, за компаниите. Така че това е, е един вид е, кредитиране. Естествено, ние даваме кредити и на банки, но така че те след това да кредитират малките и средните предприятия, но в резултат на кризата и на нейните много големи размери е много трудно понякога да проследиш целия този процес. Да, естествено, че в нашата дейност ние се опитваме да обхванем всички е, зони, наречени данъчен рай. Е, става дума за е, общи усилия, заедно с международните институции, с е, финансовите институции. Много често, когато се събираме на равнище е, президенти, е, говорим за това. Ние сме единствените, които започнахме да работим по едно приемливо законодателство в духа на ограничаване на данъчните обежища. Естествено, че трябва да се опираме на наличните списъци на международните организации, които е, имат правомощие в тази област. Това е ICD, е, групата е, за действие в е, финансовата сфера, която се бори срещу прането на пари и така нататък. Е, е, вие знаете колко много са международните организации, които е, са се специализирали в е, тази област. Да, понякога техните списъци и правила са твърде е, халтави, как да си го кажем направо, но в тези международни организации са представени и държавите членки, така че е, трябва и от тях да изискваме повече стриктност при съставянето на списъците. Зададени бяха съвсем точни въпроси във връзка с причините за отлагането и забавянето. Ние имаме не само затруднения по финансирането, имаме и административни и технически проблеми, понякога става дума за недостатъчна координация при издаването на разрешителни за строеж. Много често има и съпротива когато става дума за изграждането на инфраструктурен проект. Е, така че по отношение на трансграничните проекти е, става дума не само за финансови затруднения. Стигам до проектните облигации. Е, те не обхващат всички видове инфраструктурни проекти. Става дума най-вече за инфраструктурни проекти, при които се стремим да привлечем частни инвеститори. Говоря предимно за дългосрочни инвестиции, а не за инвеститори, които се стремят към бързи печалби. Когато се инвестира в пенсионен фонд, не можеш да очакваш още в края на първата година да възвръщаемост на средствата. Трябва да предвидиш един по-дълъг период, поне 15 години. Ценните книжа се издават от частно дружество. Не става дума за държавни облигации, не за европейски облигации. Това са облигации издадени от е, държавно, е, от е, частно инвестиционно дружество. Но облигациите са за, да кажем, институционални инвеститори. Това е единия транш. Вторият транш е за е, финансови институции. Идеята е, е инвеститорите да имат една дългосрочна перспектива за възвръщаемост на средствата, които са вложили. Що се отнася до ЕИБ и европейският бюджет, инвестицията няма да бъде непременно много голяма, но рискът, естествено, когато става дума за частни инвеститори, трябва да бъде намален, за да е, има и стимул да се закупуват подобни ценни книжа. Това няма пряко въздействие върху дълга, върху задлъжнялостта и много често се спекулира във връзка с еврооблигациите. Не, не, нещата са съвсем различни. Трябва да разграничим двата вида облигации. Когато говорим за дългосрочната финансова рамка, за финансовата перспектива, там ще се спрем евентуално на еврооблигациите. Те са свързани с финансовата рамка. Но тук става дума за нещо друго. Освен това, работим и по редица проекти, свързани с намаляването на емисиите от парникови газове, CO2. Интересни са проектите. Естествено, че става дума за финансиране тук, особено по отношение на възобновяемите енергии, ние желаем да финансираме най-малко 20% от е, инвестициите тук. Това бе през миналата година. Но компаниите участват в финансирането на е, централи, които работят на база въглища, да кажем, в Германия. Има такива примери. Енергийният микс в Германия е структуриран така, че е, се работи много по посока на възобновяемите енергийни източници, но същевременно има и производство на електроенергия на база въглища. Така че ние трябва да се съобразяваме с три елемента. От една страна проекти за заместване на е, съществуващите е, централи. На второ място намаляване на парниковите газове най-малко с 20%. И на трето място Трябва да сме готови да изграждаме инсталации за съхраняване на енергия, т.е. Е, тези нови е, извинявайте, за е, отделяне и съхраняване на въглероден диоксид. В момента, в който се изгресят новите мощности, вече трябва да има и изградени такива инсталации. Естествено, че всичко това а, е, трябва да се финансира и отделните държави членки не са в състояние да го направят. Е, а, тези проекти ще се увеличават ли или ще се намаляват е, в рамките на а, така, вашите инвестиции? По отношение на производството на електроенергия, а, намалява делът, който се отделя за а, изкопаемите няколко забележки по Базел 3. Ние сме на път да да кажем, че да, всичко това, което се предвижда по база от 3 и по останалите съпровождащи база от 3 инструменти, не е адаптирано изцяло към средата в Европа ние не се стремим към някакви бързи, краткосрочни печалби на пазара. Не, срокът и на издадените ценни книги е доста по-дълъг. Така че по отношение на възвръщаемостта перспективата не е чак толкова ограничена във времето. И затова бих казал, че всичко това, което се предвижда в новите правила по база от 3 и съответния съвет за свързан с Базел 3, не отговаря изцяло на нашите условия. Така че е, ние би трябвало заедно с е, финансовите институции да помислим за това е, как е, чрез е, някои технически изменения, изменения с технически характер, ще можем да адаптираме предвиденото в рамките на Базел 3 към европейските условия. Това бе моят отговор. Не, може би не отговорих все пак на други въпроси, зададени от господин Ламберс, но мисля, че в този контекст като че ли няма да успеем да отговарям на всички въпроси при друга дискусия, е, евентуално. Но дали ЕИБ ще поеме ролята на е, Банка за развитие? Това е въпрос, който трябва да решат и акционерите. Е, естествено, че ЕИБ е, би могла да поеме и тази роля, но за тази цел са ни необходими допълнителни средства. И ще трябва естествено да направим и някои отстъпки. Няма да можем да изпълним ролята на банка за развитие, ако не предлагаме съответните лихви. Благодаря, господин, е, господин президент на ЕИБА. Има много дълъг списък от колеги. Заповядайте първо, Вики. Well, we long... we... Много дълъг не е списъка с желаящи да се изкажат. За това ви моля да говорите само по една минута. Вики има думата. Благодаря. Знае, че не отговорихте на въпроса на госпожа Вортман Кол за отчетността. В документите, които бяха изпратени вчера, се предвиждат доста сериозни промени в начина на разходване на публичните средства от 1% се увеличават до 10%. Като вие казвате, че това не увеличава задлъжността на държавите членки, но ние увеличаваме рисковете по разходването на публичните средства, защото на практика преминаваме към едни по-низки траншове на инвестиции, на публично-частни инвестиции и съответните дялове от собствен капитал. А, това изисква по-строг надзор. Очевидно има структуроопределяща инфраструктура, която трябва да бъде финансирана. Тя трябва да бъде финансирана, защото е структуроопределяща. определяща. това е предизвикателство, част от мисията за подпомагане на инвестициите, иновациите, те всички се нуждаят от средства. Но именно защото тази инфраструктура е структуроопределяща и аз често съм съгласна с това мнение, а, сме изложени и така, наречен, на така наречения морален а, риск. Ще позволим ли на кредиторите от частния сектор да се намесят и да навлезат във вашите активи? Така че е необходимо да има по-ясна отчетност и тук се връща към въпроса, която госпожа Кол заеде. Господин Берман има думата, казва председателя. Добър ден. Ние знаем, че вие придавате много голямо значение на Европейската инвестиционна банка като основен инструмент за развитие. Моят въпрос касае преразглеждането на външно политическия мандат. Например, що се отнася до Исландия, ако е, правилно разбирам, инвестициите на ЕИБ в Исландия ще бъдат подложени на определени изисквания. Знам, че ЕИБ е изключила споразумение за а, това, че Исландия трябва да върне определени средства на Обединеното кралство, за да получи заеме от ЕИБ. И ако това е така, това е жалко. Не можем да а, спираме инвестициите за Исландия, защото евентуално има двустранен проблем между две държави членки. Това не би било особено добре за възстановяване на ситуацията с задлъжнилостта на страната. Господин Симон, моля. Благодаря. А, искам да се спра на това използване на новаторски финансови инструменти, които бяха споменати тази сутрин и комисията и всъщност различни комисии и председател споменават всичко това през последните няколко а, седмици. Облигациите, конвер... средствата за финансиране на конвергенция и така нататък. Аз приветствам а, тези търсения, но бих искала да разберем къде точно се намираме по отношение на отчитането на управлението на риска. А, а, за да се повиши кредитния рейтинг на проектите, се правят цялостни пакети на а, риска и ако ще критикуваме банките за финансови инженеринг, за препакетирането на предложенията, за задлежналостта, ние трябва да наблягаме и на прозрачността. Въпросът е простичък. Кой определя степента на задлъжнялост? Кой определя стратегията? Доколко добре подготвени са служителите? Каква е политиката по отношение на специалните инвестиционни дружества? И кой съветва Европейската инвестиционна банка по използването на целия този инструментариум? Благодаря, Кей. You, Благодаря, господин председател. Господ... Благодаря ви, господин Майстат, за вашето представяне. Кол... Съгласна съм с казаното от колегите бих искала малко повече да разбера за нагласите към МСП. Вие казвате, че все още има проблеми с финансирането на МСП и бих искал вие да споделите вашите проучвания с нас, защото МСП-тата са 92% от дружествата и трябва да им помогнем да стигнат до инвестициите, а не тези инвестиции да стигат само до големите предприятия. Хареса ми това, което казахте за изследователската дейност и анализа, който бе направена за това как може да се облегчат някои от затрудненията и това развитие да бъде обвързано с а, програмата за 2020 година. Говорихме за така наречения дневен рент за цифровизацията. Би било хубаво да чуем малко повече конкретика. А също така бих искал да чуя повече и за въпроса за тези проектни облигации. Много от нас проявят интерес към структурирането на проекти. Всички знаем в своите избирателни райони, че средствата са ограничени и а, много предприятия биха очаквали финансиране по тази линия. Необходима повече информация. Това е свързано и с въпроса за прозрачността. А, благодаря, че направихте това изложение пред нас и съжалявам, че нямаше повече повече депутати в залата, тъй като темата заслужава нашата подкрепа. Благодаря на госпожа Стилър. Благодаря, господин председател, господин президент на ЕЙБА. Вие споменахте големи инфраструктурни проекти, борбата с измененията в климата, споменахте финансови и технически аспекти в тази връзка. Бих желала да задам един въпрос, свързан с един голям проблем в Европа, който е от по-скоро човешки характер. Това е един проблем, който според мен не се забелязва от много хора. Например, ЕИБ би могла да помогне за реинтеграцията на млади хора в професионалния живот, защото трябва да ви кажа, че безработицата сред младите хора през последните 10-15 години възлиза средно на около 20%, в Испания дори на 40%. Аз участвам в една конференция в Испания за заетост на младите хора. Ние направихме съответно предложение. Бих искала да чуя каква е вашата позиция. На 15 септември миналата година комисията представи програма за насърчаване заетостта сред младите хора – в която се говори за облегчаване на достъпа до пазара на труда. В тази програма се казва, че Европейската комисия проверява по-настоящем дали не би било възможно съвместно с ЕИБ да се създадат специални заеми за студенти, за обучаващи се млади хора, за да се облегчи интеграцията им в професията, в трудовия живот. До 2012 година ще излезе това изследване. Можете ли да ни кажете какво е вашето мнение? Защото ние бихме искали намеса на Ейба в тази област. Благодаря. Следващия оратор. Искам да благодаря на господин Майсар за неговото обяснение за тези проектни облигации. Имам един въпрос към вас. Вие ни казахте, че тези облигации за проекти ще са обвързани с финансирането на големи инфраструктурни проекти. също така и използването на частно финансирани. В някои държави членки няма проблеми с инфраструктурните проекти, но има проблеми с а, технологията и технологичната инфраструктура. Могат ли тези проектни облигации да бъдат насочени към тези сфери по линия на стратегията за 2020. И освен това, тези облигации ще подменят ли финансирането, което Европейската инвестиционна банка сама предоставяше? като, например, финансирането на скоростни ЖП мрежи, например в Португалия и Испания, има поети ангажименти в тази посока. Тези а, облигации ще подменят ли този вид финансиране или ще го допълват? Благодаря на господин Фейл, господин Чекуна. Европейската инвестиционна банка осъществи много важни проекти в а, държавите членки. А, обикновено един човек печели търга. Всеки, който е загубил, се оплаква от нередности. Понякога може да се окажат и прави. Може да има нередности. Та каква е ролята на Европейската инвестиционна банка тук? Правите ли разследване, проверка или Олаф се заема с това? Благодаря на господин Сиклуна и накрая господин Свен Гилгол. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Имам един последващ въпрос към казаното от господин Майстат. Дали съм ви разбрал правилно, когато казахте, че бихте могли като следващ стъпка да ни предоставите точни данни за размера на финансирането на зелено и финансирането в сектори, които все още продължават да бъдат много ресурсоемки и да не използват възобновяема енергия. Много бихме били благодарни за такъв вид данни. И на второ място, аз не знаех, че банката участва в финансирането на нови електроцентрали, работещи с въглеща в Германия. Бихте ли пояснили по какъв начин това а, всъщност а, се осъществява. Аз не знаех, че подпомагате изграждането на нови електроцентрали, работещи на въглища. Това ме изуми. Господин президент, имате думата. Благодаря, господин председател. В телеграфен стил ще трябва да отговоря на зададените въпроси и предварително се извинявам за това. Много въпроси имаше във връзка с проектните облигации. Очевидно това е една тема, която се натъква на голям интерес и това е нормално. Нека първо уточня, че ние не можем да си представим, че а, това решение ще се прилага при всички възможни проекти. Тук може да става дума само за проекти, които а, имат известна средносрочна рентабилност, защото има инфраструктурни проекти, които не са подходящи. Може би те са много важни за регионалното развитие, но това са проекти, които не могат да гарантират а, достатъчна доходност. А, има проекти, които един ден след време ще а, бъдат рентабилни, ще водят до ще, доведат, ще носят приходи. Това са проекти, за които ползвателите плащат. Не мога да си представя също така, защо въпроса за демократичната легитимност тук трябва да е от по-голямо значение, отколкото при други форми на финансиране. Ние взимаме суми от общностния бюджет, които могат да се използват за тази дейност и Европейският парламент има пълни възможности за контрол и може да провери или да проверява как се използват тези средства. И това е валидно както в този случай, така и в други случаи на финансиране. На вас, госпожо е, Стилер, бих могъл да кажа, че всички проекти, които ние трябва да финансираме в рамките на стратегията 2020 на ЕС, ще бъдат форми на финансиране, които няма да се осъществяват чрез проекто облигациите. Тоест, ние имаме само един пример Става дума за този финансов инструмент за споделяне на риска. Това е инструмент, който използваме основно за научно-изследователски програми. Предложението вече е представено. Ще има доклад на а, експерт, който ще провери а, влаганите, разходваните до сега средства. До сегашните резултати са положителни и показва, че този финансов инструмент за споделяне на риска а, и неговото използване може да бъде разширено. Той ще се навлезе в областта на иновациите. Например, така наречената цифрова програма, програма за цифровизация. Ето това е нещо, което може да се финансира в рамките на този инструмент. Risk Sharing Financing Facility. Господин Перман, мога да констатирам, че а, съветът искаше да добави тази бележка това условие за финансиране на Исландия по желание на две държави членки. Аз не участвах в тази дискусия. Имаше и друг въпрос концентриран върху проблем, който може да има драматични последици в някои държави членки, но не съм сигурен, че ЕИБ е банката, е институцията, която може да а, реши този проблем. Защото а, нашият мандат касае главно инвестициите. Ние финансираме инвестиции. Да, това понятие инвестиции наистина до сега бе а, е, третирано от нас доста като доста разширяващо се еластично понятие, но все пак има граници. Тоест ние не сме най-подходяща институция за финансиране на проекти в областта на заетостта на млади хора. Що се отнася до въпроса на господин Зиколуна, да, потвърждавам, че това е част от нашите задачи. Когато финансираме проект, ние трябва да гарантираме, че изпълнителят на проекта спазва европейските правила и особено правилата касаещи европейското отпуска обществените поръчки в, на европейско равнище. Това са областите, които винаги се а, обсъждат ние не предоставяме заеми, ако не сме сигурни, че правилата, касаещи а, отпускането, а, касаещи обществените поръчки, не са спазени. Господин Гиголд, на вас позволете да кажа, че а, ще ви предоставя допълнително съответната статистическа информация, съответните цифри. Вие искахте да знаете какви тецове, които ще работят с въглища или конкретен тец, работещ с въглища в Германия, се финансира от нас, ще ви изпратя допълнително тази информация. Благодаря ви, господин председател на ЕИБА. С това, господин Майстат, ние изчерпахме списъка желащи да се изкажат. Благодаря ви за присъствието, благодаря ви за ясните отговори. Vamos a proceder al voto y en primer lugar ruego a la Преминаваме към гласуване. Ще помоля депутатите да приготвят картите за гласуване и много ви моля да проверим дали всичко е наред, дали инсталацията работи, така че е, подгответе картите, сложете ги в апаратите. Comme toujours. On va voter. Е, още не сме приключили с теста. Изчакайте малко. ¿Dónde se vota aquí? May you vote, please. Аз сега ще ви помоля да гласувате. We have only 31 and we should be 38. There are seven cards missing. Седем карти все още липсват. Сега 6. има проблем с групата на социалистите. Е, един глас в повече от социалистите. Твърде много, да. Малко повечко. А сега вече нещата са в ред. Двама души от е, ЕНП нямат е, карти за гласуване. Е, извинете ме, казва председателят. Сега ще гласуваме за становището по правата на потребителите. Докладчик по становището госпожа Пиети Кайнен. 15, да. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. 16. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 2 на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. компромис към член 3, параграф 2, да не приема се 17-то изменение, отпада при това положение, 20-то изменение, моля. Към фин, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 22 камфан за, против, въздържали се, приема се. 23-то изменение към е, член 4. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 28-о изменение. Фокс. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 29 Шмидт за. Против. Нека да направим електронна проверка. Моля ви, гласувайте по изменение 29. Край на гласуването. Приема се. 22 гласа за, 18 против. Приехме 29, гласуваме 30. Фокс, кой е за, против, въздържали се? Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 21 гласа за, 16 против. Компромис към член 5, е, параграф 3. Е, моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Изменение 32 и 33 идентични. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 34 Фокс. Кой е за? Е, тук обаче ще гласуваме разделно. Първа част по променения текст до е, упоменатото място за, против, въздържали се, приема се. Втора част. Остатъка от изречението. Кой е за? Против. Отхвърля се. 35 Шмидт. Не. Желаете да направим електронна проверка по втората част? Добре. Моля, гласувайте с картите. Край на гласуването. Да, а, а, приема се. Прави бяхте. 35-то изменение Швейца. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте по 35-то изменение. Край на гласуването. Приема се 22 гласа за, 17 против. Изменение 36. Фокс. А, заличава се за, против, въздържали се, приема се. 37 в две части. Първа част от А до В. За, против, въздържали се, Моля за електронна проверка. Гласувайте с картите. Край на гласуването. 28 гласа за, 11 против. Сега гласуваме по втората част. До о, буква Г. Всъщност за буква Г става дума. Е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 39-то би трябвало да отпадне. Това е изменение на Фокс. Е, за, против, въздържали се. Приема се. Добре, ще направим електронна проверка. По 39. 39-то изменение. Моля, гласувайте. Извинете, председателят се поправя. 38 изменение. Тридесет и осмо изменение. Моля, извинете ме. Гласуваме по изменение 38. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Отхвърля се.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 43 се отхвърли. Да, това бе изменение за заличаване на текст. Сега преминаваме към 44. Кой е за? Против? Въздържали се? Ще направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 45-то изменение за. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 46 за. Против. Въздържали се. Ще направим проверка по изменение 46. Електронно гласуване, край на гласуването. Приема се 47 на господин Кафа. Това е предложение за устно изменение. Моля, гласувайте за. Кой е за? По 47 изменение има устно предложение, което ще видите в списъка за гласуване. 47-мо изменение. Okay, if the oral amendment is adopted, the original text falls. So we are voting on the, on the oral amendment. Ще гласуваме по устното изменение сега. Е. Гласуваме по 47 изменение. Електронно. Гласуваме електронно за устно внесеното предложение. Моля, Електронно гласуване, казва председателят. Край на гласуването. Приема се устното изменение по 47 на практика отпадна. 48 изменение към ФА и тук ще процедираме по същия начин, както с устното изменение. Е, кой е за, кой е против? Въздържали се. Проверка. Моля, гласовите с електронните карти. За устното изменение. Край на гласуването. Приема се 22 гласа за, 21 против. Luego son 23 votos a 21. De acuerdo, la enmienda 48 cae. Е, станаха 23 гласа на 21 гласа. Е, добре, тогава текста отпада. И така, сега 49-то изменение. 49-то изменение. Тук имаше голямо объркване. Можем ли да а, проверим нещата отново? Добре, казва председателят ще извършим още веднъж проверка по устно внесеното предложение във връзка с 48 изменение. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. включително гласа на госпожа Краца, 23 гласа за, 19 против. Е, тоест, е, устно внесеното предложение отпада. 49-то изменение по член 20, параграф 3. Да, за, против, въздържали се отпада. Не се приема 50-то изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 51-во изменение за. Против. Въздържали се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 Въздържали се. Моля ви за електронна проверка. Моля гласувайте. По 55-то изменение. Край на гласуването. 24 гласа за. 19 против. 20 против. Да, приема се. 56-то изменение за. Против въздържали се. Електронна проверка, моля, по 56-то изменение. 30 votos са favor, 3 en contra, queda провада. 30 гласа за, 13 против, приема се. 57 изменение Шмидт, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се. Електронна проверка, моля. Гласувайте. Се фирра работа. Край на гласуването. Да, прие се с 29 гласа за, 59 изменение за, против, въздържали се, приема се. 60-то изменение Фокс. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 61 Фокс за? Против? Въздържали се? Приема се. 62 за? Против? Въздържали се? Приема се. 63 Шмидт за? Против?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 67 отпада. А сега точките от преамбюла. Да, за, против, въздържали се по 3, приема се, четвърто също се приема, изменение 11, за, против, въздържали се, приема се, изменение 7, докладчик за, кой е за? Кой е против? Въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Cierro el voto. 25 votos a favor, 19. 24 гласа за, 25 всъщност и 19 против. Приема се. Да, Девето също се приема. А сега изменение 11 Шмидт за против въздържали се приема се. 12-то изменение става дума за основнесено предложение във връзка с 12-то изменение, което ще отпадне, ако се приеме това устно изменение. И така, кой е за устното изменение? Християн-демократите биха ли гласували? Да, добре, благодаря. Устно изменение по 39-то изменение. Тук има също устно внесено предложение. Да, вече го гласувахме. Гласуваме. А сега гласуваме по е, устно внесеното предложение по точка 39 от преамбюла. Кой е за? et au 39, 12. Точка от преамбюла 39. Изменение 12. Ако приемем устното изменение, тогава е, изменение 12 ще отпадне. Така че гласуваме по устното изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Добре. Устното изменение се приема. Няма да гласуваме за 12. Стигаме до 13-то изменение. Повтаряме същата процедура. Гласуваме за устно внесеното предложение по точка 57. За, против, въздържали се, приема се. Отпада необходимостта да гласуваме по 13-то изменение. Сега, по точка 60. Не, казва депутат от залата. Така както изглежда списъкът за гласуване, ние всъщност не сме гласували за устното изменение на Оле Шмидт, а сме гласували само за изменението, внесено от докладчика. Сега трябва да гласуваме и по изменението на господин Шмидт. Но председателят казва, Жан Пол, ако приемем устното изменение, тогава отпада необходимостта да гласуваме по изменението на Шмидт. Да, казва е, депутатът, но Става дума за две е, взаимно изключващи се предложения, така че трябва да ги гласуваме и двете. Не, казва председателят, процедурата е друга и ние спазихме. И така, НП, ако може да се подготви за гласуване. Първо изменение, внесено от докладчика. Кой е за? Против? Електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. При това положение няма да гласуваме за 14, то отпада. А сега гласуваме за така променения текст. Електронно гласуване, моля. Гласувайте. Край на гласуването. 37 гласа за, 3 против. А сега ще гласуваме и по законодателната резолюция. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. край на гласуването. 36 гласа за, 3 гласа против.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 гарантиране независимостта на оценките за въздействието. Докладчик по становището е, е колегата Епинг. Започваме с е, изменение 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка, моля, гласувайте. Се фирна работа. Край на гласуването. 22 гласа за, 17 против. Приема се. А втора е, точка по първоначалния текст. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Трета точка. Изменение на Томас Ман. Кой е за, против, въздържали се. Моля за електронна проверка. Pizza. No, no, tenemos 21 de crachas. It's 20-20. 20 на 20. Да, да, знаем. През цялото време гласувах е, и при предишния доклад с е, картата и въпреки всичко е, така, не, нещо с процедурата, нещата не вървяха. Сега гласувам за собственото си изменение. Така че, моля ви, отчитайте и моя глас. Нямам карта по същия начин, както и госпожа Краца. Става дума за 21 гласа, нали? Не 20, защото забравяте да броите моя глас, казва господин Ман. Eran 22 a favor, 20 en contra. Sí. Параграфо 4. 22 за, 20 против. Кой е за изменението на господин Томас Ман? против, въздържали се. Електронна проверка, моля. Става дума за изменение 4. Откривам гласуването. Закривам гласуването. 19 на 19. Решават онези, които нямат карта. Става 21 на 19. Ето, това е във връзка с гръцко-немското сътрудничество. И така. Пета точка. От Социал-демократическата партия бе поискано разделно гласуване. Sí, sí, on a les Улман, you who had requested that. Улман, вие поискахте това, нали? Yeah. What is said in my voting list is... Това, което гласи моя лист за гласуване е, че гласуваме първа част без думите само в случаите, когато има драстични промени по линия на процедурата за вместно гласуване. Ние гласуваме текста без тези думи. Това е първата част. След това гласуваме самите думи. Това е ясно. Разделно гласуване. Текста е без тези думи. Това гласуваме. Гласуваме текста без тези думи. Значи текста без тези думи, кой е за, против, въздържали се, прието. Сега гласуваме по тези думи. За, против, въздържали се, електронна проверка, моля. Гласуването е закрито. 21 на 19. Изменение едно на господин Томас Ман за, против, въздържали се, прието. Съображение Б. Изменение 2 за, против, въздържали се, електронна проверка. Гласуването е закрито. 24 на 16. Прието. Съображение С, първоначалния, оригиналния текст за, против, въздържали се. Електронна проверка, моля. Гласуването е открито. Приключи. Двадесет и един за, 20 против. Изменение Д Съображение Д. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по текста на изменената версия, електронно гласуване. Откривам го. Закривам. 29 за, 11 против. Поздравления за докладчика. С това гласуването приключи. Още едно гласуване ли? ponentes ficticias, la señora Bosch, pero como institución, no como grupo. De acuerdo, político. vamos a votar eh, la revisión de la... И така, сега преминаваме към проверката на правилата за конкурентоспособност в областта на хоризонталното сътрудничество. Става дума за устно запитване. Точка 14. Увод Изменение 1 на Андреас Шваб. За, против, въздържали се, прието. Изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 на социалистите. За, против, въздържали се, приема се. 4 социалистите за. Извинете, извинете. Коригира се председателят. Значи цифра 2, първоначален текст. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Цифра 3 на социалистите за, против, въздържали се, приема се. Цифра 4, оригиналния, първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 5А на Шваб за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по текста в изменения му вид електронно гласуване. Откривам гласуването. Гласуването приключи. 40 за. Добавяйки двата гласа без карта. Няма против, няма въздържали се прието. И сега преминаваме към една а, придружаваща резолюция. Изменение едно за, против, въздържали се, прието. Втора, втори параграф, второ изменение, сусно изменение, призовава се комисията да, спе, да уточни в края на прегледа и така нататък, за, против, въздържали се, прието. Трето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 Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, на господин Ламберт, кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. 14. Пак на господин с Изменение 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 точка. Изменение 12 на социалистите за, против, Въздържали се. Електронна проверка ще направим. Закривам гласуването. 20 за. Добавяйки двата гласа и 21 гласа против. А, и така. 18 за, 23 му против. Отхвърля се. Добре. Сега гласувам по първоначалния текст. Кой е за? Против, въздържали се. Точка 14 на господин Ламберт за. Против, въздържали се. Приема се 15. Първоначален текст. Кой е за? против. Въздържали се, приема се. Съображение от А до Д. За, против, въздържали се, приема се. След това тиретата от 1 до 13. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст, електронно гласуване, откривам гласуването. Гласуването приключи. 38 за, един... няма гласове против, приема се. Сега наистина приключихме с гласуването и минаваме на следващата точка. terminado el. Hello, Peter. Oh. Terminado el voto, pasamos ahora a. След гласуването преминаваме към дискусия по доклада за политиката на конкуренция за 2009. Господин Епинг е докладчик. Той тук ли е? Да. Имате думата. Благодаря, господин председател. Политиката за конкуренцията е самото ядро на работата на комисията. Така комисията става силна, но кой отговаря за тази политика? Питер Мандълсън, бившия комисар за търговията, написа в своята книга Третия човек и тук ще цитирам. След като навлязох в рутината, първата важна пречка, която трябваше да преодолее е да стана господар на собствения си дом. Всички ние знаем, Питър Скинър, за съжаление го няма, Питър Менделсън беше човек на всички сезони. И как когато беше при комисара Крус и как е сега при комисара Омуния. Дали комисарят е господар на собствения си дом. Моят доклад до голяма степен а, използва доклада на госпожа Енефелт. Не е нужно да измислям отново колелото. Така че въпросът е на къде ще вървим сега. Има няколко допълнително теми, които искам да засегна. Първо, тази свързана с държавните помощи. Комисията въведе временни правила предвид кризата. Колко временни са временните правила? В политиката те могат да са много продължителни, дори вечни. Затова ни трябва яснота за поетапното им изтегляне. Що се отнася до конкуренцията за а, тези правила, трябва да осигурят равностойна конкуренция. Това е поне основната постановка. По време на криза нещата се променят. В някои случаи комисията използва политиката за конкуренцията а, като един лоз за преструктуриране на цели сектори. Особено критериите за разпродаване на активи бяха съвършенно неясни и гъвкави. Всъщност комисията съкрати а, предприятия и в крайна сметка превърна европейските глобални играчи и субекти в регионални. Регионалните бяха превърнати само в местни играчи. Европейската економика, господин председател, се нуждае от конкурентоспособни играчи, за да може да се конкурира с Китай или САЩ. Политиката за конкуренцията обаче в Европейския съюз ги смачква, прави ги по-слаби. А комисията трябва да си даде сметка, че политиката за конкуренцията е нещо повече от една правна концепция. Ако тя се провали, а, тя се проваля, защото няма връзка с действителността. Чуде се дали Генералната дирекция за конкуренцията поглежда отвъд границите на Европа. Ако това не е така, може би концепцията е страда от аутизъм. аутизъм. Трябва да се обърне и повече внимание на военообразния ефект тъй като единствения а, общ знаменател а, няма да е приложим. Често се стига и до злоупотреби. Microsoft никога нямаше да може да успее в Европа, защото политиката за конкуренция щеше да го раздроби на 10 части. Така че това не е европейска компания, тя е американска, но е много полезна за всички потребители по света. Какво можем да кажем за този лавинообразен ефект и потребителя? Концепцията за господстващо положение трябва да бъде разнищена по-обстойно. Що се отнася до глобите, господин председател? те се използват като пръчка, с която да се налагат всички във всякакви посоки и невинните хора, работещи в компаниите, които губят работата си. Глобите, господин председател, не са там, за да подобрят имиджа на комисията, нито пък за да пълнят хазната на европейския бюджет. Глобите не са за да ги ползваме само когато слънцето грее. Те са там, за да се санкционират у нези, които нарушават закона. Затова аз казвам комисия, придържа се към правилата. И в заключение, господин председател, би трябвало да се вгледаме в агропромишлеността. Е, на широко се прилага така наречената единна съскостопанска политика, но аз зная, че големи компании в този е, сектор получават мащабни дотации. И в същото време цените на храните в Европа са много високи. Гражданите финансират единната политика, а ползите се прибират от агропромишлеността. В същото време европейския потребител плаща високи цени за хранителни продукти а, в магазина. Това е едно а, неравноправие и а, трябва да бъде взето предвид. И аз се обръщам към а, генералната дирекция да обмисли и този въпрос, за да служи на европейския потребител. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Мисля, че той повдигна много уместни въпроси, свързани с комисията. Имам предвид тук и проекто доклада. Искам да направя три бележки. Първо, що се отнася до конкуренцията и МСП – трябва да се наблегне на факта, че са необходими а, ясни правила за конкуренция, стабилни правила, визави малките и средните предприятия предвид създаването на работни места. Това винаги е било проблема. Сега се засяга един определен сектор на економиката. тези МСП-та развиват дейности и през граница и това трябва да бъде отчетено в доклада. А, противодействие на монополно положение и глобите. Мисля, че трябва да се прецени дали високите глоби а, дават резултат. Дали е възможно в някои случаи да са налагани а, несъразмерни глоби. Смятам, че парламента трябва да повдигне и този въпрос. Енергийния пазар. Що се отнася до конкуренцията там? в Европа имаме затруднения. Тук не говоря за липсата на междусистемни връзки, но там, където ги има, има бариери за навлизане на доставчиците на пазарите. По-конкретно между различните държавни членки се прилагат различни критерии за това кой е нерегламентиран потребител, кой не подлежи на съответните тарифни изисквания. Освен това има липса на прозрачност при разпределението на капацитетните мощности. Например, ако доставчик Хикс иска да доставя на потребител Y, а, операторите на преносните системи често имат съвършенно непрозрачна политика на разпределяне на капацитетните мощности и всъщност не се знае как продукта точно ще стигне до пазара. И според мен в този доклад за конкуренцията трябва да се посочи нуждата от а, занижаване на изискванията за достъп до пазара а, и за тези а, доставчици и да се наблегна на факта, че е непрозрачно разпределянето на мощностите. Това са основните бележки, които исках да направя. В цяло, според мен, докладчика е разработил доклад в правилната посока. Благодаря. Благодаря. Санчес Преседо. Eh, eh, Благодаря, господин председател. Да, Конкуренцията играе важна роля в е, областта на вътрешния пазар и на конкурентоспособността на европейската економика, както и на глобалната конкурентоспособност. Е, тя е много важна, ако желаем да постигнем целите си. В доклада има една специфична глава. Но също времено е, колкото и да настояваме, и този път не откривам а, а, услугите от общ интерес, които са особено важни за потребителите. Би трябвало да включим естествено и този аспект, говорейки за финансовата криза и за въздействието за последиците от кризата. Естествено, че всичко това, което желаем да постигнем, трябва да се постигне на базата на равните е, възможности, равните шансове на е, съпоставимите условия за всички на пропорционалността, известните принципи. Освен това, по отношение на санкциите, ще говорим за колективни наказания, за колективни санкции. Това е нещо, което в никакъв случай не бива да се забравя. Е, имаше вече изявления по този повод е, от е, представители на комисията, които бяха много противоречиви. Да, всичко това, което е свързано с системата на наказанията, на санкциите, трябва да се провери много щателно. В някои случаи, може би, санкциите са напълно оправдани и размера на глобите е оправдан, но също времено би трябвало да се създават и стимули, особено когато става дума за малки и средни предприятия, трябва да бъдем много внимателни. Има и въпроси от голям интерес за нас, свързани с хранителната верига. Така че, ако трябва да резюмирам е, това, което казвам, ние ще внесем конструктивни предложения за изменения, за да постигнем отново това равнище, което вече сме успявали да постигнем през изминалите години. Благодаря ви. Госпожа Импел. Най-напред, господин председател, благодаря и поздравявам докладчика. Всички виждат, че а, ние горе-долу сме на една вълна. Бяхме са докачици миналата година. Искам да направя един общ коментар. Смятам, че почти същия дебат го проведохме и миналата година, вероятно и много предходни години – Обедена съм, че повтаряме едни и същи аргументи, но един от основните елементи на миналогодишния ми доклад бе призива комисията да отчита казваното от парламента. Ние зададохме няколко конкретни въпроси на комисията, очаквахме доклади, анализ, дори не ни отговориха. И аз приветствам а, това, че комисаря е готов да си сътрудничим, но очаквам конкретни действия. Когато очакваме отговори, тези отговори трябва да ни бъдат дадени. Ако тя, комисията няма желание да ни отговори, тогава да ни каже и ние да си отидем у дома и да пием кафе или да се занимаваме с нещо приятно. Смятам, че комисията трябва да си даде сметка за едно нещо – Европейският съюз се променя и в много области на политиката се вземат решения по различен начин, отколкото преди няколко години. Защо? Защото ние искаме решенията на Европейския съюз да бъдат легитимирани по демократичен път. Аз тук не призовавам да променяме приложеното поле на политиката за конкуренция, но смятам, че комисията трябва да отчита казваното от хора, които са пряко избрани. Сега по подробностите. Що се отнася до държавните помощи, ще повторя казаното миналата година. А, мащабни държавни помощи се отпускат през последните години. Ние дълги години, или поне комисията дълги години, успяваше да на... ограничава обемите, но ние искаме да знаем а, дали мъдро се разходват средствата на данакоплатците искаме да знаем кои решения са взимани в определени случаи, но ние знаем как тези решения въздействат на пазара, на конкуренцията. Конкретно бяхме поискали, например, да получим доклад за въздействието а, на а, държавните помощи за възстановяването на природата. Дали тези средства са само разхищавани? Това е един напълно обоснован въпрос. Защо комисията ни не отговаря? Искам да знам. А, по въпроса за анкетите, усмихват ни се учтиво и след това следва мълчание. А, когато задаваме въпроси за конкретни а, сектори. А, дълги години се по-наложително става да получим отговори за изследователската сфера. Защо комисията ни ни отговаря? И а, последно, за антимонополните мерки. В миналогодишния доклад ние изискахме а, обстоено съобщение от страна на комисията за наложените глоби, но не само за глобите и други фактори, чрез които се а, провежда а, борба срещу монополното положение можем и да обърнем нещата. Комисията беше излязла с някакво съобщение или някакво е, предложение, щяхме да имаме основа за дискусия. Господин председател, ние може да си гласуваме, да си обсъждаме изменения и в крайна сметка това е позицията на парламента. Но важното е дали Европейската комисия има готовността да ни изслуша. Ако не, поне да ни каже. Благодаря. Muchas gracias, Софи. Eh, coincido plenamente. Благодаря, Софи. Съгласен съм напълно с казаното от докладчика. Испанските философи твърдят, че напразните усилия водят до меланхолия. В този смисъл ние всички сме меланхолични. Благодаря, господин председател за възможността да реагирам на коментарите. Съгласен съм, че трябва да помислим за положението на МСП. Това е важно. Отбелязвам и факта, че е, директивата за услугата е особено важен фактор защото именно МСП-тата трябва да извлекат ползи от трансгранична дейност и правилното прилагане на директивата за услугите е много важно и това е в обхвата на работата на комисията. Глобите, енергийните пазари, да, съгласни сме, че се плаща прекалено висока цена за а, електроенергия. Нямаме европейски пазар, енергиен пазар, той не работи. И а, предложението на господин Санчес а, по отношение на еволюирането на цените в, на хранителните стоки също е важна тема. Нужна ни е повече информация, за да можем да защитим потребителите. Както вече казах, потребителите плащат два пъти. А, плащат от една страна за едината политика а, в а, замеделието и плащат цената на храните. И а, Последно, аз приветствам изказването на колегата, която се бори с кулите от слонова кост. но конкуренцията е един вид свещена крава. Комисарите не се намесват в работата на комисаря по конкуренцията – и след като комисарят по конкуренцията съгласува своето становище с председателя, а, нещата са свършен факт. И всичко отива в архив. Така че, ако искаме да въздействаме отвън, е много важно да предприемем нещо. Сегашната политика за конкуренция е откъсната от това, което се случва в света. Тя си функционира автономно и не отчита всичко, което се случва в останалия свят, особено световните тенденции. Според мен политиката за конкуренцията подрязва крилете на европейските компании и те ще бъдат неконкурентно способни на световния пазар. Затова е необходим такъв обстоен, комплексен дебат и тази комисия и парламента следва да принудят комисията да отворят прозорците на тази кула. А, затова благодаря, господин председател, и очаквам изслушването следващата седмица. И аз и господин Твелч ще се включим активно в а, тази дискусия. Благодаря, комисията поиска думата. Имаме още време. Заповядайте. Thank you very much. Um... Благодаря на докладчика за проекто резолюцията, която според нас е обстойна и засяга изключително важни въпроси. Най-напред бих желала да отговоря на общото искане, отправено към комисията – за това, че тя не отговаря на препоръките на парламента. Ще ми се да кажа, че приветстваме факта, за, свързан с гласуването, т.е. че самото гласуване е изтеглено по а, рано ще имаме възможност да отчетем това гласуване, когато публикуваме годишния доклад следващата година. Това е положителна стъпка и ще ни даде възможност а, да направим уместни а, бележки по вашето искане. Що се отнася до конкретния въпрос за резолюцията от миналата година. Само ще кажа, че ние изпратихме отговор на парламента, на председателя на економическата комисия и на почитаемите е, членове по конкретното искане. Затова искам това да бъде взето предвид. Що се отнася до общата насоченост на доклада, ние, разбира се, приветстваме а, общото изразеното становище за политиката за конкуренцията. А, даваме си сметка, че доклада залага на контрола върху държавните помощи и политиката за конкуренция по време на криза. Това е съвсем уместно. всички тук споменаха, че политиката за конкуренцията е неделима част от инструментариума за гарантиране на равнопоставеност. Това въжи и за нашите партньори в световен мащаб. Що се отнася до временната рамка и загрижеността, която беше изразена, че а, няма да остане временна, само ще подчертая, че временната рамка изтича в края на тази година. Но когато решим поетапното и а, закриване, ще трябва да анализираме цялата информация за нейното прилагане и отражение. Ще прегледаме всички отговори, които получихме по време на консултациите с заинтересованите страни. Току-що беше по... припомнено, че на 5 октомври заместник председател Амония ще дойде тук и ще откликне на всички ваши искания по този въпрос. Позволете сега а, да а, говоря за, наш, за становищата, които бяха изложени тук за мерките срещу монополно положение и глобите. Глобите се налагат за да обслужат обществения интерес, за да действат превентивно. А, те са независими от интересите на бюджета на Европейския съюз. Тези глоби не се използват за захранване на бюджета, искам това да го кажа ясно. Те се превеждат в бюджета, но след това се изплащат на държавите членки съобразно вноската им. Така че глобите са неутрални. Отбелязахме и различните предложения, свързани с значението на МСП и политиката за конкуренция, различните бележки, които бяха направени за хранително-вкусовата промишленост – Искам да се спра само на един елемент за енергетиката. Докладчикът изрази задоволство, чух и други а, а, коментари. Комисията полага усилия и ще бъде много активна по прилагането на правилата за конкуренцията в енергетиката и злоупотребите с господстващо положение. Така стоят нещата в, с електроснабдяването развитието на конкуренцията на тези пазари до известна степен осигури по-голяма сигурност на доставката, повече иновации и конкурентни цени на електроенергията, както за домакинствата, така и за предприятията. Благодаря. Thank you very much, Sophie. Uh, Благодаря, господин председател. Комисията казва, че е бил изпратен отговор на докладчика. Аз личен отговор не съм получила. Месеци по-късно открих един отговор, но това не беше отговор, а обобщение на решенията, които комисията е вземала. Но това не е равностойно на анализ на ефективността на политиките. Може би това е революционна идея, но ако има политика, ако се вземат решение, не това е целта на занятието. Целта на занятието е да се отчете отражението а, милиарди са разходвани под формата на държавни помощи. Защо сме го направили? Ако вие в края на годината ще вземете решение да удължите срока на тези временни мерки или не, а всички се страхуваме, че тези мерки няма да са временни, на какво основание ще вземете това решение? Не сте ли направили изследване на отражението? До каква степен сте си постигнали целите? И още нещо конкретно. Ние отправихме няколко предложения за областите, в които бихме искали комисията да направи проучване. И освен това зададох един много конкретен въпрос и на него можете да ми отговорите с да или не. И въпросът е дали ще се направят анкети за отделните сектори. Комисията има думата. Що се отнася до въздействието на политиката? Вие знаете, че по принцип комисията е задължена наистина да прави оценка на въздействието преди да започне прилагането на нови актове. Това е един елемент, който председателят ни Барозво от миналата година, е допълнила и с една оценка. Вярно е, че в миналото политиката за конкуренцията беше елемент за принудително прилагане. Това беше нещо ново за нас но сигурно забелязвате, че последните ни насоки, включително и хоризонталните такива, включват и елемента на оценка на въздействието и това е заложено в бъдещите ни насоки, включително и по отношение на държавните помощи. Преди да проучим обстойно помощите, ние ще направим оценка. Няма да крие, че това се прави лесно. А, ние не сме единствените, които изпитваме затруднения при оценяване на въздействието на политиката за конкуренция, не само върху държавните помощи, а въобще като инструментариум, но ние ще го направим не защото това се изисква от нас, а защото то е важно с оглед на отчетността и прозрачността и ефективността на нашата дейност. Що се отнася до секторните анкети, това е едно решение, което заместник председателя Алмуния ще го вземе. Благодаря. Желая ли докладчикът още нещо да каже? Господин председател, всичко това доказва, че е необходимо на изслушване. Надявам се, че госпожа Ентфелд ще бъде там и се надяваме, че ще изтискаме от комисаря истински въпроси. Тук се сещам за един вид, който господин Блоу разказа в присъствието на госпожа Круз, генерална дирекция и пише изказванията, каза той. Надявам се, че сега нещата ще бъдат по-различни а не само да се говори на глас онова, което е написано от Генералната дирекция и въобще от бюрократите. И политиката ще се отдалечи от реалния свят. Именно затова имаме и това изслушване следващата седмица и тогава много силно и много ясно ще заявим своите позиции. Благодаря ви, господин Епинг. С това приключи дебатът. Следният график е в сила. За внасене на изменения 7 октомври 17 часа. Дебат по измененията на 26 октомври. Гласуване в тази комисия на 30 ноември. В пленарна зала на 1 декември влиза докладът. Съгласен ли сте? Добре. С това Закриваме дебата. Има ли други въпроси, които искате да повдигнете? Няма. С това е, заседанието приключи. Ще се видим отново понеделник, 4 октомври, 15 часа.